Уважаеми колеги, протокола от вчера и приятите текстове са налични. Има ли възражения? Няма. Сега продължаваме с обясненията на вота. Искам да помоля още веднъж колегите, които искат да напуснат залата и да разговарят, да го сторят тихо и бързо. Kann auch gerne einige noch namentlich bitten. Wir beginnen. И така, започваме с Вота за недоверие на комисията започва господин Мах. Herr Kollege Mach, Mikrofon, Micro. Micro. Now, yes. Yes. Does it work now? Dámy a pánové, já nevyčítám. и господа, Няма да коментирам факта, че господин Юнкер е бил министър-председател на страна, която е била данъчен рай, но неговите собствени граждани трябва да му кажат, че не е добре някои компании да получават данъчни облегчения в по-голяма степен от останалите. Надявам се подобен коментар да има и от моето правителство. Господин Юнкер не работи по прозрачен начин защото в Люксембург е, съществува съответната политика, а сега той става председател на комисията и прилага съвсем различна политика към други правителства. По време на е, гласуването за, на вота за недоверие на комисията, аз се е, въздържах. Господин Шолтес, не го виждам. Сприх фра колегин Thiel. Госпожа Гил. Uh, Господин председател, благодаря ви. Не казваме, че сме безкомпромисни при избягването на данъци, но сега виждаме как големи многонационални компании намират начин да не си ги платят чрез законовите вратички. Надявам се, че председателят Юнкер ще направи нещо срещу тези практики. Тогава наистина ще работим в интерес на гражданите. Но не знам доколко внеслите тази резолюция се водят от интересите на същите тези граждани. Това ли е най-добрия начин да се справим с проблема? Като че ли по-скоро се търси е, ефект за пресата? Аз гласувах против. Благодаря колегата Поспишил. съм гласувал против. Благодаря. Аз гласувах против това предложение на е, десницата, защото това беше популистично предложение. Радвам се, че с едно малко мълцинство предложи тази резолюция. Надявам се господин Юнкер да реши проблемите. Е, това не е законодателен проблем, а етичен проблем. Проблемът с данъчните оазиси. Ако искаме да направим нещо по въпроса, въпро... начинът не е като създаваме повече администрация, а като намалим данъчната тежест в Европа. И като задържим компаниите тук в Европа, като не ги караме да търсят данъчни убежища. Благодаря, госпожа Малвай. Благодаря, господин председател. Аз съм юрист. И така си мисля следното. Ако един крадец тръгне да краде и бъде хванат, ще бъде изправен на съд. И ако законодателството казва, че кражбата не подлежи на санкции, значи това не е добро законодателство. Е, тоест, има пропуски в законодателството, които не казват ясно кое е, може да бъде взимано и какво не. И когато не се санкционира подобно престъпление, е, съответният човек ще се окаже експерт по кражбите и ще бъде възхваляван. Та, ако искаме да предприемем някакви стъпки срещу кражбите, трябва да има и съответно законодателство. Аз подкрепих това предложение, защото не смятам, че трябва да се действа по този начин. Благодаря. Благодаря. Господин Балчо има думата. Благодаря ви, господин председател. Ние отхвърлихме това предложение за вод на недоверие, но това е срамно. Господин Юнкер е виновен за действията си като премьер, защото докато той беше премьер, Люксембург се превърна в данъчен рай. Милиони бяха отклонени от държавите, в които работят съответните компании – Както казах, това наистина е позор. Няма как да бъде защитен господин Юнкер. Същевременно бяха критикувани тези, които внесоха резолюцията. Обясняваше ни се колко е лошо да я гласуваме с оглед на новата комисия – не вярвам на такива обяснения. Не мисля, че комисията трябва да бъде над договорите. Благодаря ви, господин Иглесиас има думата. Gracias, señor presidente. Hoy... Благодаря, господин председател. Днес видяхме как един вод на недоверие, как беше гласувано против него и бе подкрепено. Всъщност е, хора гласуваха против него, които защитават данъчните оазиси в Лондон. Испанските социалисти всъщност трябваше, искаха да подкрепят е, предложението, което искахме да предложим ние. Днес испанските политици отново показаха, че е много трудно да се превърнат думите в тела. те ясно показаха, че са за данъчните оазиси. Това е лош сигнал. Благодаря, господин Дюран. Благодаря. Уважаеми колеги, евроскептиците и крайната десница, която подадоха вота за недоверие към Юнкер, всъщност следват същата логика, която е, правят и тези, които се правят, че се борят. Е, тоест е, да се насажда национален екоизъм и борба срещу европейските идеи. Разбира се, Жан-Клод Юнкер е бил проводник на една скандална политика, която дава печалби само на някои предприятия и големи издружения. Е, оттам дойде и политиката, е, необходимостта за политика за е, бюджетни економии, оттам и липсата на, за, на средства за инвестиции. Но да се насажда национализъм, да се насажда неравенство, това не е правилният начин. В Люксембург, може би това, което е, се извършва, изглежда законно, но това е една несправедлива система. На нас ни трябва повече Европа, и, а не по-малко конкуренция в общия интерес. Благодаря. Колегата Ханан. Благодаря, господин председател. Гласувах против назначението на господин Юнкер, против този състав на комисията е, всъщност едва ли някой е защитавал господин Юнкер в личен план, защото неговите виждания за Европа ни напомнят за 60-те години, що се отнася и до фискалната политика, и до правата на жените, но така или иначе той има право да бъде смятан за невиновен, докато не се докаже обратното. За това ми се струва, че резолюцията не идва в подходящия момент момент и че е лошо написана. Има много причини, поради които не ми харесва господин Юнкер, но това, което се излага в резолюцията, не е сред моите причини. В крайна сметка господин Юнкер иска да намали данъците и в случая просто и другите държави да го направят. Това е решението. Благодаря ви, господин Хана. Господин Мариас. Кирия Проедре, ως γνωστόν έχω καταψηφίσει τον Γιούνκερ ως υποψήφιο. Благодаря. Аз гласувах против господин Юнкер, когато той беше кандидат е, за председател на комисията. Той беше председател на Еврогрупата, той отговаря за меморандума за економиите в Гърция. Аз гласувах за тази резолюция, подкрепена и от господин Зани. Предложението бе подкрепено и подписано от е, екстремната десница. Ние, добре, ние сме против тях, но а, е, това не е либи да не се подкрепи вота на недоверие. Имаме съвсем различни политически възгледи от тези хора, но е важно да се разбере, че господин Юнкер трябва да напусне своя пост. Благодаря, господин Мариес. Господин Яр има думата. Благодаря, господин председател. Политиката трябва да вземе и да разбира реалността и когато реалността не харесва на политиците, те трябва да се опитат да я променят. Това, което се случва в данъчната политика не ни харесва, значи трябва да се евентуално хармонизира политиката. За това искам комисията да заработи по тези въпроси. За това комисията обаче трябва да може да работи. За това гласувах против предложението. Интересно е как ще реагират държавите членки. Надявам се да използваме инерцията в Европа за хармонизиране на данъчната политика, така че държавите членки <clears throat> да, са, да покажат воля за хармонизация и повтарям, комисията трябва да остане, да, да има възможност да работи, да работи. Това беше популистско предложение. Благодаря, госпожа фон Шторх. Господ... Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за предложението и против господин Йонкер и неговата комисия. Аз бих пледирала за допълнително разследване, но това явно не е в интерес от, за парламента. Затова сега гласувахме само вод на недоверие, да или не, а това не е идеологично. Не може да се оценява този въпрос от ляво или от дясно. Подкрепяме ли или не подкрепяме е, комисията. Ние от Альтернатива за Германия два пъти бяхме против тази комисия. Ние не гласувахме за господин Юнкер като председател на комисията, не одобрихме комисията. За това ние съвсем последователно и недеологично гласувахме за предложението за недоверие към комисията. Не става дума тук за ляво или дясно, става тук е, дума за експертно мнение. Благодаря, госпожо фон Шторх. Господин Педичин има думата. Грация, грация, президенте. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за предложението за вод на недоверие срещу комисията на Юнкер за, по причините, по които и приподписах съответното предложение – 75 други депутати го направиха. Аз представям партията Европа за свобода и пряка демокрация. Ние работим за околната среда, за безопасност на, на храните, но комисията не показва намерение да се откаже от политиката за използване на изкопаеми горива и нефт а това вреди на здравето на гражданите. Няма достатъчно решимост за намаляване на вредните емисии. Освен това, комисията на Юнкер смята да практически унищожи е, законодателството за премахване на, пластич... на пластмасовите турбички. Председателят прекъсва. Следващия оратор. Благодаря. Аз гласувах не защото имам лична връжда към господин Юнкер, а именно защото има всички основания да не му вярваме. Има, той излиза с е, риторика, като започне е, да говори за неговите неща, изведнъж е, разбираме, че после други неща се случват в Люксембург. Сега има скандал, за който той може би не е лично отговорен, но в края на краищата има хора, които трябва да си подадат оставката, включително в Люксембург. А, е, той въобще дори не е понечил да мисли по този въпрос. И доколкото е, разбирам, той е бил и министър е, и на труда, и на държавната хазна, след това е бил и министър-председател. И е, заради скандала е имало преждевременни избори, бил е избран друг е, министър-председател, но господин Юнкер нищо не, не се оттегля. Благодаря. Благодаря. С това приключваме тази точка. Преминаваме към Кохезионната политика 2014-2020, госпожа Чил. Благодаря, господин председател. Гласувах за това предложение за резолюция, тъй като Закъсненията при кохезионното програмиране означават, че в Англия структурните програми може да не се одобрят тази година. Тук не се намериха съответните средства и делегирани правомощия, с което са застрашени 995 милиона евро за моя регион – Разбира се, нашите партньори са готови да предприемат действия, но правителството на Обединеното кралство продължава да не прави нищо за договарянето на съответните програми с комисията. Благодаря ви. Госпожо Гил, виждам, че вие сте първият оратор при всички обяснения и на следващите точки. Колегата Здеховски. Господин председател, уважаеми колеги, гласувах за, тъй като трябва да сме сигурни, че ще се одобрят максимален брой програми, за да може те да бъдат изпълнени колкото се може по-скоро. Имаме доста проекти, които чакат, има закъснения при 2015 година. Но, господин председател, моите поздравления за начина по който председателствате заседанието. Благодаря ви. Господин Полчак е следващия. навърх с тим, tím, поважу и праве визнам. Благодаря. Аз гласувах за предложението, тъй като кохезионната политика за мен е много важна. Затова аз подкрепих това предложение и също така искам да кажа, че то е абсолютно в унисон с пакета на господин, предложен от господин Юнкер. Особено важно, важно е сътрудничеството с госпожа комисаря за регионално развитие. Колегата Стаховски спомена закъснението на изпълнението на кохезионната политика за е, този отчетен период. Мисля, че има и риск за бенефициерите, тъй като и държавите членки могат да просмислят своите вноски. Благодаря. Господин Поспешил. Děkuji pěkně, pane předsedo. Благодаря. Аз също бях за тази резолюция. Аз всъщност съм сложил и подписа си под нея. Смятам, че е много важна тази резолюция, защото вече има изоставане в отделните потоци от средства, особено за 2013. Много важен е въпроса с е, кохезионните фондове и кохезионната политика. Особено е вярно това за по-бедните страни. Те имат нужда от сериозни средства за проекти за инфраструктура. Аз съм от Чехия и мога да ви кажа някои цифри за моята страна. От присъединяването си е, ние сме получили повече от 320 милиарда крони в е, допълнение на националните вноски, които ние даваме в европейския бюджет. И макар, че имахме проблеми с освояване на средствата, тези средства носят своите ползи за страните, които ги получават. Благодаря. Госпожа Киртън Дарлин. Благодаря. Трябва да кажа, че Североизточна Англия, моя регион, се възползва от милиони европейско финансиране за местните проекти. Това са проекти, които водят до нови работни места и по-добри работни умения. Те подобряват економиката ни, но сега регионалната програма в Англия е застрашена и правителството на Обединеното кралство поставя тези средства под въпрос. Нашите агенции за регионално развитие нямат достатъчно средства на разположение и освен това економическите партньорства не са добре разработени. Призовавам комисията и националните правителства да проявят отговорност, да намерят решение на проблема, защото трябва да знаете, че аз представлявам регион с много висока безработица и то сред младите. Ние ще загубим много през следващите 7 години, ако не се реши проблема. Благодаря. Благодаря. Аз подкрепих резолюцията. Искам да изпратя съвсем ясен сигнал към комисията и националните правителства, че те трябва да работят заедно. Над 4 милиарда евро бяха инвестирани в е, източна Англия, но не бяха абсорбирани на време. Е, проектите могат да създадат, е, да създадат работни места и да образоват младите хора. Комисията трябва да направи всичко възможно да ускори този процес, да задейства, да стартира проектите. Трябва да се следват процедурите, но трябва да има и гъвкавост. Приложението на програмите трябва да започнат веднага, щом бъдат одобрени. Ето защо местните власти е, трябва да поемат проектите веднага, щом може, веднага, щом те са финансирани от комисията. Благодаря, господин Хенан. Благодаря. Целият проект за сближаване е един от най-огромните провали откакто бе въведен, защото се смята да изравни бедните области. Но коя държава получаваше най-много средства? Гърция. И какво се случи? Та, когато се налагат данъци на богатите страни, за да се плаща на бедните, просто има, се получават по-малко богати страни и все повече бедни. Защото те свикват да разчитат на помощи, на субсидии и е, работят само в полза на това да продължат да ги получават. Затова вие чувате колко е важно да има пари за проекти в Обединеното кралство, но Обединеното кралство не е само, че е нетен платец в бюджета на Европейския съюз, но а, проектите, по които се работи, не се създава, а, не създават работни места, а само работят за слава на Европейския съюз. И ако искаме да има добруване в Европа, трябва да работим не за политиката за сближаване, а за политика за разнообразие и стимулиране. Благодаря, колега Хенен. Сега колегата Яр. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих резолюцията. Искам да отбележа следното. Кохезионната политика е важна и служи за сближаване на жизнените стандарти. Важно е средствата да бъдат разходвани по-добре. Искам да ви кажа, че в моя регион кохезионната политика се приема много положително в източна Германия. Регионът се подобрява, и то не на последно място поради кохезионната политика. Е, трябва освен това да имаме преходни разпоредби за програмите, за да не спират те всеки 7 години. И на следващо място се обръщам към държавите членки. Те трябва да, до, да внесат своите вноски, за да има средства за програмите. Благодаря. С това приключваме тази точка. Точката за кохезионна политика 2014-2020. А сега преминаваме към резолюцията за 25 годишнината на Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Госпожа Джил. Uh, Благодаря ви. От цяло сърце подкрепям това предложение за резолюция, защото правата на детето трябва да са в центъра на европейските политики. Всички е, сме чували за случаите на какви ли не престъпления срещу децата и това само показва, че са необходими спешни мерки е, за тяхната закрила. Всички деца, независимо от социалния или етнически происход, трябва да могат да получат възможно най-доброто образование и грижа. Децата са една от най-уязвимите групи. Именно те страдат, когато миграционните норми не са добри или когато има някакви пролуки в законите. Благодаря ви, колега Гил, колегата Карти. Благодаря. Аз подкрепям резолюцията за 25 годишнината на Конвенцията за правата на детето и приветствам възможността да се укрепят правата на децата и на младежите. Те трябва да са приоритет за Европейския съюз деца, правата на децата трябва да станат глобален приоритет. Всички деца би трябвало да имат право на детство. Трябва, освен това, да вземем предвид и факта, че именно децата и младежите платиха най-голямата цена от политиката на економии. Благодаря. Господин Моргано. Благодаря, господин председател, колеги. Днес в 25 годишнината от Конвенцията за правата на човека Европейския парламент подкрепи колко е необходимо да оказваме помощ на децата, да разработваме европейски политики за гаранция на тяхната закрила. Това не е един е, празен жест. Ние трябва да помислим какво се случва. Да огледаме какво от този документ, поврият преди 25 години, се прилага, какви са резултатите и дали думите са се превърнали в дела. Дали те са се променили културата, начина на обслужване, помощта, която се оказва на семействата и децата. Има още много какво да се направи. Когато говорим за правата на децата, на непълнолетните, това е бъдещето на нашето общество. И е, в текста Прекъсва председателя ораторът. Господин Танък. Господин председател, наистина това е 25-та годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето. Трябва да отречем всички престъпления срещу децата, насилствените бракове, недохранването, геното, гениталното усъкътяване, децата войници. Виждаме генитално усъкътяване дори в Лондон. Да не говорим за тези от Боко Харам в Ирак, в Сирия, които безнаказано изнасилват деца. Но мисля все пак, че темата е в правомощията на държавите членки. Освен това, самият аз съм баща на три деца и имам някои притеснения за ранната сексуализация в училище на децата. Това отнема някои от родителските ми права. Благодаря, колегата Яр. Благодаря, аз подкрепих резолюцията. И искам от името и като член на комисията по петиции да кажа следното. Правата на децата е проблем не само за трети страни, но и за Европейския съюз. А, освен това, в нашата комисия винаги имаме проблема, мът, че когато става дума за правата на децата, държавите членки казват, че те имат прерогатива в тази област. И когато се опитваме и е трудно да има диалог с съответните институции. Би трябвало да въведем едно, един, една по-бърза процедура, когато става дума за правата на детето, тъй като има различни правни форми, различни традиции. Това не е добре, особено при трансгранични случаи, не е добре за децата. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Според мен трябва да сложим акцент на правата на децата сега, в този момент, когато се навършват 25 години от приемането на конвенцията. Много е постигнато в много области, но още много има какво да се прави, особено в областта на образованието, здравеопазването, равнопоставеността. Всяко дете трябва да има достъп до образование, което да му даде възможност после то да излезе на пазара на труда. И трябва да имат право и на добро здравеопазване, и на равно третиране. А проблемите за дискриминация по полов признак в много части на света продължават. И ние в Европейския съюз трябва да се заемем и с това. Благодаря. Това бе обяснението на вота за 25 годишната от Конвенцията за правата на децата и сега обясняваме вота за резолюциите за единия цифров пазар. Отново госпожа Гил има думата. Аз съм за това предложение за резолюция. Крайно време е комисията да направи нещо по единия цифров пазар, да има конкретно действие – защото всяка година се губят по 260 милиона евро поради липса на ефективност. Остава си цифровата граница. Завършването на изграждането на цифровия единен пазар наистина ще позволи на Европа да се развива чрез иновации, заетост, конкурентоспособност, но това няма как да се постигне, ако комисията не се заеме енергично с мерките срещу търговското господство на Google. Необходимо е всички потребители, както и онлайн бизнеса да могат да разчитат на равни условия. Благодаря. Благодаря. Колегата Буда има думата. Domnule președinte, am votat pentru această rezoluție. Благодаря. Аз подкрепих тази резолюция. Дигиталният единен пазар означава дигитална революция, а това е предварително условие за по-доброто функциониране на Европейския съюз. Технологичните промени са предпоставка за поддържане на конкурентоспособността. А това означава в последствие повече заетост. Единият цифров пазар обаче е изправен пред много предизвикателства. Това са фрагментацията на между различните държави членки. Има положителни инициативи, като например портала за обществени поръчки на европейско равнище. Има друга инициатива, електронна търговия и нейното разширяване, но имаше проблеми, тъй като проблем, основният проблем всъщност е липсата на доверие сред потребителите. Ораторът бе прекъснат. Следващият колега. Животи и е контр... Благодаря. Аз гласувах против е, единия цифров пазар, защото той ни се представя като съдържащ огромен потенциал за развитие на економическия растеж. Но е, единния пазар в Европейския съюз, който въведе и един свободата на движение, показа колко резултати можем да имаме. Сега се въвежда един цифров пазар, но ние изоставаме безкрайно спрямо щатите, например. Толкова много хора все още нямат достъп до интернет. А, мисля, че това е начин да се вкара троянски кон в националната независимост. Ние искаме да има свобода за европейските предприятия да се възползват от цифрови услуги, такива каквито те желаят, а не да им се налагат от е, Европейския съюз, е, е, за да не се получава дъмпинг, като например с компанията Netflix. Благодаря. Сега господин Поспишил. Благодаря ви, господин председател. Гласувах за тази резолюция. Освен това я подписах трябва да кажа нещо по точка 10 от резолюцията, последното изречение, за което много се говори в медиите. Тук не става дума за нападки срещу Google. Ние така или иначе не споменаваме изрично името на компанията. Казваме единствено, че комисията трябва да помисли за отделянето на търсачките от останалите услуги в мрежата. Самият аз разбирам, че Европейския парламент винаги трябва да бъде против монополите. Монополите не помагат на правата на потребителите. Европейската комисия, мисля, трябва да потърси решение на проблема, дори и то да е по-крайно. Благодаря, господин Яр. Господин Яр, благодаря. Аз също смятам, че тук трябва да се направи нещо повече. Имаме единен пазар и дигиталната техника трябва да го отрази, т.е. това означава да предотвратим монополите. Освен това, по отношение на мобилните телефони и на интернета, виждаме, че тези технологии не могат да решат всичко. Ето, имаме различни такси, различни роуминг услуги, но Именно тук сме ние, които може да уеднаквим таксите. Тук ние може да покажем, че действаме в името на потребителите. Особено на, на следващо място искам да подчертая възможностите за дигитално обвързване на селскостопанските райони. Благодаря, госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също подкрепих резолюцията особено защото смятам, че и в цифровия свят трябва да има добра конкуренция и защитени потребители. В миналото е, интернет-операторите имаха проблеми да предоставят добри услуги. Сега този проблем го имат по-големите платформи. Важно е да следим това развитие и да следим действията на големите платформи. Освен това, имаме нужда и от а, инструментите за отделяне на интернетните услуги от сървърите – е, това отделяне трябва да бъде политически обсъдено и да се случи правилно и честно. Не става дума за очерняне на концерни, става дума за това ние като депутати да, прев... да, да разберем наистина какво се случва в дигиталния свят. Господин Кели. Е, Благодаря. Ние всички е, не сме на едно мнение. Изключително важно е да провеждаме подобна политика в максимална степен, защото тя ще ни изведе от рецесията и ще доведе до економически растеж в Европейския съюз. Аз и моята група работим е, по е, тази тема. Ние заставаме зад резолюцията с изключение на изменение 10 където се говори за е, разделяне на собствеността. И съответно предоставянето на услуги за търсене по интернет. Все още е рано да мислим за това. Мисля, че в моята страна това би имало много големи последствия и аз съм против това изменение, макар че то бе прието. Благодаря. С това приключваме обясненията на вота по резолюцията за единия цифров пазар и преминаваме към обясняването на вота за по резолюцията за хранването на децата. Благодаря, господин председател. Над 170 милиона деца под 5 годишна възраст са недохранени. 1500 милиона страдат от остро недохранване. Това трябва да е много тревожен сигнал, не само да координираме хуманитарната помощ и помощта за развитие, а да потърсим корена на това недопустимо, неприемливо страдание, измененията на климата, политическия хаос. Необходимо е да помагаме на местните общности в тези страни и да мобилизираме всички средства на разположение. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гил. Господин Ханан като че ли не е в залата, господин Моргано. Е, колеги Моргано. La scorsa settimana si è svolta a Roma la conferenza internazionale. Благодаря. Милиони хора страдат от хронично недохранване. Това сочат статистиките. деца под 5 години са недохранени и това са много деца. Те имат проблеми с растежа. Над 40% от смъртните случаи се дължат на недохранване. Ето защо на международно равнище трябва да се ангажираме с дългосрочни инвестиции. Обединените нации, Г8, Г20 и неправителствените организации би трябвало да обединят своите усилия. Държавите членки и другите държави трябва да помислят за устойчиво селско стопанство и продоволствие. Господин Кели. Тази тема е свързана и с преходната за 25 годишната от Конвенцията за правата на децата. И разбира се, първото нещо, което има нужда човек е да има достатъчно храна и то достатъчно добра но това, за съжаление, не се случва в много голяма част по света, а включително има проблеми и в Европейския съюз. Макар, че едва ли трябва да се отправят критики към Европейския съюз, защото ние сме в края на краищата най-големия донор на хуманитарни помощи по света. Но разбира се, винаги можем да свършим и повече и именно този доклад показва, че има такива възможности. Затова трябва да мислим как можем да подобрим настоящото положение, особено с помощи към страните, които имат нужда от развитие на устойчиво земеделие. Много добре беше решението за резолюция и ние го подкрепихме. So, Последно има думата колегата Тарабела. Господин председател, тази резолюция е много важна. Тя е, е за недохранването в развиващите се страни. Ние имаме предвид доклада на ООН е, за нуждаещите се деца и съответно приоритетите на селско-стопанската политика при развиващите се страни. Същевременно ние чухме и посланието на папата, борбата срещу бедността, срещу неравенството, но папа Франциск трябва да има предвид, че вярващите много се радват на думите му, но не ги следват. Благодаря, господин Тарлабера, С това приключваме и тази точка, а именно недохранването на децата в развиващите се страни. Господин Кели има процедурен въпрос. Само един въпрос имам. Не исках преди това да го задам по време на гласуването. Става дума за устното изменение. Това мисля, че беше номер 11, което обсъдихме с, във връзка с оценката на въздействие. Ние гласувахме електронно, след което представители на АЛДЕ предложиха устно изменение. Поне аз така разбрах. По принцип, устните изменения би трябвало да бъдат описани преди да бъдат предложени. А, и това, беше, това не беше всъщност от моя страна обяснение на ВОД просто въпрос. Аз имам отговора. Всъщност, оказва се, че не господин Тарабела приключва днешното заседание. А ние наистина гласувахме електронно, след което колегата помоли за устно изменение към параграф 11 и това беше всъщност не изменение към изменението, а към параграфа. И ние приехме устното изменение към параграфа. Протоколът от това заседание ще бъде представен в началото на следващото заседание на парламента. Резолюциите ще бъдат предоставени на компетентните органи и лица. Уважаеми колеги, благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря на